So, ladies and gentlemen, I think we're ready to start in this rather... We're once again... Уважаеми госпожи и господа, мисля, че можем да започваме. Виждаме, че а, всички са точни. Още веднъж имаме честа да заседаваме в тази толкова просторна зала. Има даже и ехо, но така иначе сте добре дошли. като, така, като че ли губим така, ценно време понякога заради спецификите на календара на Европейския парламент. Искам да ви приветствам с добре дошли. Да кажа добър ден на всички, които ни слушат онлайн. Също така да ви припомня, че имаме и малко допълнителни новини за вас. Най-напред Нещо допълнително, една така колекционерска тема, мога да кажа, за това, което правим в връзка с, с економическото състояние. Благодаря на Федерико за това, че изготвиха тази декларация по така наречения крак ОФ. Също така декларацията от ноември това е още едно допълнение, което показва, че ние през цялото време експериментираме с нови идеи, така че можете да разгледате сега тази декларация. Сега още нещо, което е свързано с формалностите. Има протокол от 26 септември 2011 година който сега е подаден, разпространен е до вас, така че ако имате някакви коментари, ви моля да ги направите преди да приключим с нашето заседание в сряда, иначе ще приемем, че протокола е одобрен. Също така трябва да разгледаме и дневния ред. И искам да уточня, че ще има някои промени в дневния ред. Това се налага, защото наши колеги заминават на мисия в Дания тази седмица, така че сега предлагам да проведем заседанието на координаторите. Всъщност, извинявайте, утре от 11 до 12 и половина. А също така е, и основните сметки за плащане, това ще стане още в началото на деня в вторник. Иначе а, нямаме други промени, които сме а, замислили, така че се надявам особено да можем да приемем този дневен ред с оглед на срещата на координаторите. Също така да ви припомня, че утре след обед ще проведем изслушването на господин Кройцнер във връзка с правата на потребителите. А в среда сутрин ще проведем изслушването, което сме запланували. Се надявам да имаме много силно присъствие, за да можем да задаваме въпроси на всички оратори, които ще се представят пред нас. Мисля, че това бяха всички съобщения, които трябва да направя, което означава, че сега се прехвърляме към нова тема от дневния ред – а именно една инициатива, доклад по собствена инициатива по индекса на вътрешния пазар. Сега приветствам господин Саймън Бусотил, който ще бъде докладчик по тази тема. И госпожа Де Кампус, господин Де Гърдес не е тук, така че няма да а, може да се представи лично. Той госпожа Рулър също не присъства. Аз пък ще говоря от името на господин Сардини и други колеги. Така че се надявам, ако имате някакви коментари, да ги направите. Сигурен съм, че дискусията, която ще проведем, ще бъде изключително интересна. Нека да видим кой от Европейската комисия е дошъл, за да си поговори с нас, а все още никой. Надявам се обаче, че наистина ще имаме представител на Европейската комисия. Добре, в такъв случай без повече забавене, пак да проверя всъщност има ли някой от комисията. Няма такъв представител. Давам думата на Саймон. Благодаря ви, господин председател. За мен е истинско удоволствие да поема отговорността да изготвя този доклад по индекса за вътрешния пазар. Вие добре знаете, че в междинния период, докато достигнем до а, тази точка от дневния ред, беше публикуван 23-я доклад, така че моята тема обхваща 22 и 23 я доклад. Ние стигаме до една конкретна точка във времето и тук обсъждаме и в медиите се обсъжда това, което става в еврозоната и този доклад ни дава възможността да разгледаме един от най-важните проекти, ако не и най-важният проект във връзка с европейската интеграция, а именно вътрешния пазар. Тук говорим и за тази възможност в конкретната ситуация да си възвърнем конкурентно способността. Направили сме всичко това заедно, постигнали сме тези свои цели заедно и се надявам да постигнем още повече резултати. Индексът на вътрешния пазар върви точно в тази посока, която добре познаваме като изготвя за вниманието на обществото един доклад, който представя справянето на отделните държави членки по отношение на техните ангажименти към вътрешния пазар. Моят доклад, господин председател, ще се фокусира върху три неща най-вече. На първо място самия доклад по индекса на вътрешния пазар, също така е доклада за Солвит, защото, както разбирам, това също ще се включи в гореспоменатия доклад. На второ място ще разгледам начините, чрез които могат да се постигнат общите цели по подобряване на транспонирането, прилагането и влизането в сила на правилата и разпоредбите по вътрешния пазар. И на а, трето място мрежите за разрешаване на проблеми в европейски мащаб като Солвит. Не знам дали е съвпадение, господин председател, но аз съм от една държава, в която имаме потвърждение, че е постигнала най-добрите резултати във връзка с транспонирането на правилата по вътрешния пазар. Това се отбелязва в доклада. И моята държава, Малта, е включена в тези държави, които имат много добра история във връзка с транспонирането на отделните директиви и разпоредби. Аз съм много доволен от това и не знам дали координаторът ми възложи този доклад именно в тази връзка, но аз съм горд от този факт. Искам също така да споделя, че е възможно да се придвижим още по-напред и да транспонираме абсолютно всички разпоредби и да спазим ангажиментите, които държавите членки са поели на европейско ниво. Господин председател, няма да навлизам в самите подробности на доклада. Разбирам, че ще има представител на комисията, който ще представи самия доклад. Така както разбирам, представителите на комисията все още не са пристигнали, но поне могат да опиша подхода, който ще приложа в своя доклад. И след това, разбира се, ще съм изключително доволен, ако има възможност да чуя коментарите на моите колеги в тази връзка. На първо място, бих искал в доклада да има ударение върху значимостта на транспонирането на европейското законодателство по един навременен и ефективен начин. Бих искал да подчертая, господин председател, че от влизането в сила на Лисабонския договор – преди около две години, на 1 декември 2009 година, Европейският съд за първи път получи възможността да налага глоби незабавно на първа инстанция, ако държавите членки не изпълняват своите задължения да транспонират европейските директиви. И бих искал да призова комисията, ще да направя това, ако те присъстваха тук, дали е направено нещо по отношение на член 260, алинея 3 от договора за Европейския съюз. Също така трябва да поставим ударение върху коректното транспониране на законодателството, защото тук не говорим просто за транспониране, а за правилно, коректно транспониране. Все още се оказваме в много такива ситуации, в които държавите членки не транспонират европейското законодателство правилно, което води до затруднения при етапа на прилагане. На трето място ще подчертая именно коректното прилагане на европейското законодателство, което е от полза за стопанските субекти и граждане в Европейския съюз. Господин председател, много често виждаме как законите водят до увеличаване на административната тежест и това, което искам да подчертая в моя доклад е, че правилното транспониране и прилагане на европейското законодателство води до ползи и до предимства както за гражданите, така и за стобанските субекти, което означава и много по-силен вътрешен пазар. Това беше моето експозе. Ще спра тук. Наистина с нетърпение очаквам да обменим мнения с колегите и се надявам да си сътрудничим с моите колеги. Най-вече, но не само с докладчиците в Сянка. Ще се опитам да организирам среща, за да можем да споделим своите мнения. Аз ще се опитам да включа тяхното становище, така че този доклад да почива върху възможно най-широк консенсус в тази институция. Това ще стане следващите седмици. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Босотил. Вие те с право отбелязахте какви са слабостите и за това, че този въпрос трябва да бъде обсъден. Ние с нетърпение очакваме е, вашите насоки по тази тема. По-късно ще се върнем към тази тема, е, когато комисията дойде. Сега ем, докладчите в Сянка, госпожа Руля, която е докладчик в е, Сянка и професор Де Кампус. Професор Де Кампус, е, Кройца, госпожа Руле. Аз от името на моята група и ако някой друг иска да вземе думата, господин Майер също би искал да вземе думата. И така, професор Декампос има думата. Благодаря. Искам да приветствам колегата Босотил за свършената от него работа. Той има пълно право винаги има проблем, свързан с конфликта на интереси и по този въпрос той каза, че и неговата страна се ангажира с темата. Искам да взема отношение по коментарите, които изяви той. Броят на нарушенията е много-много голям. Нарушения като казвам нарушение, имам предвид липсата на транспониране. Има 90 директиви, които нямат никакво въздействие, защото не са транспонирани в държавите членки. Това отнема години работа. Това е загуба на наши интелектуални продукти, от които не можем да се откажем. Е, значи през последните 4 години има е, минус 25% липса на а, е, транспониране на законодателството в тази област. Аз исках да взема думата, защото ме интересуват отделните модалности, а, отделните действия, чрез които може да се ускорят а, сроковете и също така да се намали а, или да се премахне липсата на транспониране на законодателство в тази област. Ние като европарламентаристи и трябва да поемем своята роля и своята отговорност. Аз поддържам интензивни контакти с португалското правителство и искам да кажа, че резултатите са добри. В тази връзка Искам да подчертая, че е важно да се работи с националните парламенти. Ще трябва да работим още по-интензивно с националните парламенти, да се срещаме по-често с тях и да търсим тяхната подкрепа. На подкрепа, свързана с въпроси в тази област. Е, това трябва да е тема на всяко едно заседание, което провеждаме съвместно с националните парламенти. Нямам е, някакви различия с колегата Бусотил. Надявам се да работим и за напред в тясно сътрудничество. Благодаря, господин Кройцман. You, Благодаря. От името на моите колеги ще дам някои препоръки по този въпрос. Докладът е много навременен и важен. Виждаме колко е важен вътрешния пазар за създаването на заетост и на растеж. Много работа е свършена, но само 11 държави членки са постигнали целта от 1% транспониране. В тази връзка искам да кажа, че трябва да се използват всички възможности, за да се подобри и економиката. Вътрешния пазар е от ключово значение за развитието на европейската економика. Държавите членки трябва да ускорят своите действия, за да транспонират законодателство в тази област. Държавите членки трябва да постигнат целта от 1% за транспонирането на директивите. Някои държавите членки вече са над този прак. Необходим 0,8% от директивите не са транспонирани правилно, при което води до дефицит при транспонирането. Има много добри идеи, които са свързани с засилване на информираността по тази тема. Освен това, трябва да се увеличат партньорските проверки и да се включи обществеността в предвидените действия. Ето защо трябва да има една по-дружелюбна версия на този показател на вътрешния пазар, така че да бъде разбран от всички. От всички. Освен това, трябва да бъдат организирани мащабни събития при, орга... при въвеждането на показателя за вътрешния пазар. Има някои. Това бяха областите, които исках да подчертая. Благодаря ви. Uh, thank you very much. Um, Heidi Ruler. Благодаря съвсем накратко. Аз се присъединявам към казаното от колегата преди мен. Няма да повтарям нещата. Искам да подчертая, че ам, доклада би могъл да играе много важна роля, а, като имаме предвид. А, докладите по инициатива и а, хармонизирането на законодателството. Може би докладчика ще даде насоки по отношение на промените, които трябва да се въведат а, в а, показателя на вътрешния пазар. Намирам предложението на господин Босотил за много удачни и му благодаря за доброто сътрудничество. Okay. Uh, и сега от името на моята политическа група трябва да кажа, че следим много внимателно тази тема. докладът е много важен, защото той е в известен смисъл преходен. Като имаме предвид ударението, което се поставяме върху акта за единия пазар, а този акт съдържа редица идеи, пък и предишните съобщения на комисията и директивата е, за услугите е, са свързани с сравнителните таблици, с индекса за изпълнението. Доклада обаче е много по-всеобхватен от е, всичко, което сме имали до сега. Той съдържа много нови елементи, нещо, което е полезно. Смятам, че специално тази година този доклад ще има още по-голямо значение, защото той трябва да покаже на комисията, че искаме да се свърж, и да участваме в някои от новите инициативи, свързани с акта за единния пазар. Трябва да помислим дали нямаме прекалено голям брой доклади и някои от тях е, вероятно трябва да се обединят и трябва да видим кои доклади са свързани. Това се отнася до въпросът за Солвит. Явно е, че има корелация между проблемите на Солвит и проблемите, които се опитваме да решим с акта за единния пазар. Но има 20 главни проблема, които са повод за загриженост сред европейските граждани. И ако ние подготвим доклад за това как решаваме тези въпроси и ще бъде посрещат подобен доклад за с интерес от гражданите на Европа. Разбира се, до сега ние работим предимно с регулиращите органи, с експерти, а не с гражданите. Тоест, необходим е един по-стратегически доклад. И аз бих така поощрил докладчика да върви именно в тази посока. Това е което аз имам да кажа. Сега Ханс Питер Майер иска също да се изкаже. Ако има други, които искат думата, ще бъдете добре дошли. Мисля, че ще имаме време за повече изказвания. Благодаря, господин председател. Ние говорим тук за работната програма на комисията с многото действия включени в нея. И в тази връзка значението на доклада на господин Босатил се засилва. Обаче, що се отнася а, до транспонирането, там нещата куцат. Ние можем да си приемаме каквито и, и да е документи, а транспонирането да изостава. Ще дам два примера. От две години сме приели една процедура, която е свързана а, с отпускането на 20 000 евро, тогава когато а, се е, искат е, компенсации или обещетения. И какво става обаче, когато човек подаде жалба, парите не се връщат и имаше имаше един такъв случай с полет който не е осъществен. Беше подадена жалба в местния съд. А, всички документи бяха предоставени. И се стигна до пълно изпълнение в а, Холандия, в крайна сметка. Преди това ищецът Ищецът е бил подал а, жалба в Холандия за 2000 евро и на, тогава на неговия случай не са а, о, не е обърнато внимание. Обаче, когато става въпрос за 20 000 евро, то тогава вече а, нещата се задействат. А, тук става въпрос за следното, че а, организацията в държавите членки куца, съдиите не са а, информирани. На второ място ще имаме затруднения, защото малките и средни предприятия губят своята увереност, особено в областта на земеделието. Става въпрос за кокошките носачки. прие, приехме една директива, която трябваше да влезе в сила през 2012 година. Става въпрос за клетките, в които се, трябва да се а, отглеждат кокошките. Обаче приспособяването към стандартите съгласно тази директива е много скъпо. Комисията а, беше призована на, преди две години след това наскоро да задвижи нещата, но какво се случва? От 1 януари а, Яйцата ще се предлагат на пазара на много високи цени, обаче ще има и други яйца, които се предлагат на пазара, които а, няма да отговарят на стандартите и ще са на по-низки цени. А тези яйца трябва да бъдат а, забранени в европейското портна, а, пространство. От гледна точка на вътрешния пазар, ние няма да можем да забраним и няма да искаме да забраним тези яйца, защото те са същите яйца, не са нито по-добри, нито по-лоши, но те не са произведени съгласно правилата. Защото от отглеждане на кокошките са използвани кафези. Но ако процента е е голям, тогава какво можем да направим? Трябва да се погрижим навсякъде да бъдат хармонизирани тези правила, да бъде хармонизирано законодателството, защото а, хората ще спрат да се придържат към тези правила. Не може така с двойна аршина да се мери европейското законодателство. Трябва да се поощряват тези, които изпълняват правилата което означава, че във всички 27 държави членки европейското общностно законодателство трябва да бъде приведено в действие. Мисля, че това е, е много важен и полезен въпрос. И когато обсъждаме сравнителните таблици, е, трябва да покажем как може да се постигне това. Господин Шваб, прав ли съм, че искате думата? Благодаря, господин председателю. След казаното господин Петър Майер, искам да кажа, че и за моя избирателен район ще, за съжаление, ако нямам сочна яйца за производство на шпецле защото те се произведат в а, наш избирателен район. Сега шегата на, страни, на страна. А, господин Бусотил има много сериозен а, принос към това, което беше започнато от господин Монти. Това е един документ, който беше предложен тук сред нас и тогава беше казано, че имаме нужда не само от економическо управление, а и от единен вътрешен пазар. Този доклад е един основополагащ елемент за, е, довършването на този, на този пазар. Е, но а, всички колеги имат право, че тук става въпрос за това дали правилата и законодателството е хармонизирано и, е, и, и ам, е изпълнявано ефективно. Председателят също подчерта, че този доклад трябва да бъде обвързан и с други елементи, свързани с контрола при. Ам, транспонирането на законодателството, както и за а, използването на корелационните таблици. Освен това, трябва да имаме предвид как ще постигнем ефективността. Трябва да се а, проверява и ефективността при изпълнението. Дали не ни трябват а, още директиви, за да стигнем до едно един А, хармонизиран процес на транспониране на законодателството. Трябва да отбележим напредък и комисията изготви пакет, свързан с процедурите при неизпълнение и това е една важна крачка напред. Ние трябва да окажем подкрепа на комисията. Благодаря ви. Um, имаме още двама оратори, които биха искали да вземат думата и след това ще дам отново думата на господин Босотил да обобщи, защото в 15.45 имаме така кратко време за гласуване. Доклада на господин Фокс ще гласуваме. Сега дам думата на първия оратор så valgte jeg øh, også lige at tage ordet for at understøtte kollegaerne. Det er... Благодаря, господин председател. Очевидно е наистина, че най-добрият начин за да осигурим прилагането на европейското законодателство е такъв, защото потребителите не могат да разберат защо това се оказва толкова трудно. а, трябва да видим. Необходимо е да разменим мисли и със съвета. Защото всъщност в, в ръцете на стените членки е прилагането на приятите закони. Трябва да поговорим с съвета, за да установим какви са проблемите и какво можем заедно да направим, а, за да функционират нещата по-добре. Става дума и за митнически проблеми и за редица други, които можем да поработим, за да бъдат подобрени. И да убедим потребителите, че единия вътрешен пазар наистина функционира. За съжаление обаче колегата Майер си тръгва. Не става просто само за шпецле. Но господин Ша, бихте ли ми каза и следното? Е, разбирам, е, че има недоволство по отношение на отглеждането на кокошки и носачки в е, кафези. Обаче не е съвсем правилно да се взима само един пример един пример, който показва, че Германия е на първо място. Обаче, от друга страна, можем да кажем, че Германия е под тази граница от две трети. Когато видим този показател, виждаме, че понякога нещата не са изпълнявани навременно или са закъснения и така нататък. крайна сметка никой не е идеален. И, както каза господа Шамелози, може би е добре да проведем един диалог с комисията. Защото при взимането на решение те са винаги на лице, обаче при изпълнението е, ги няма, се отдръпват. Добре е да говорим с националните парламенти да имаме една по-открита дискусия с колегите в националните парламенти. Защото поне опозицията там а, би а, се възползва от възможността да попита управляващата партия защо не прави нищо. И сега давам Смятам, че господин Хамбор е прав, като казва, че е, законите трябва да бъдат е, изпълнявани изцяло, а не частично. Или пък въобще да бъдат пренебрегвани. Трябва да работим с съвета, с комисията, разбира се, като пазителка на договорите. Комисията трябва да има смелост да се обърне към Съда на Европейските общности. Обаче това се случва все по-рядко. Разбира се, и националните парламенти. Uh, well, I, um, I that... Благодаря. Да, всъщност забелязвам, че може би тук трябва да се извиня на трябва да се изменя на комисията, че има някакво разминаване във времето, защото ги очаквахме в 3 часа. Все пак сме така много щастливи да ви, да ви посрещнем тук, да ви кажем добре дошли. Така или иначе, обаче, вие пропуснахте дискусията. А, може би обаче пък да ни се представите. А, господин, госпожа Влакова е тук. И всъщност вие отговаряте за този доклад, така че може би е добре поне да представите своя екип. Ние така приключихме с а, първия обмен на мнения. Разбира се, нашия докладчик ще ви предостави това, което вече каза тук в залата, но може да ви дадем думата за едно кратко представяне. Здравейте, ние се извиняваме, че закъсняхме. Искам да ви представя моите колеги, до е Вероника, която отговаря за индекса по вътрешния пазар. Аз съм Янушка Вансенс, работя в комисията. Колегата отясно на мен е член от екипа на Соловит, също както и аз. Така че това е нашия екип, който е тук пред вас не присъствахме, не чухме това, което сте казали като встъпление, така че за нас е доста трудно просто така да влезем и ще продължим да слушаме. В крайна сметка, ако възникнат някакви въпроси, ще им отговорим. Председателят, да, благодаря, но следващия път, когато господин Босотил изготви своя доклад, може би тогава ще имате възможност вие също да ни представите малко повече информация по развитието до този момент. Сега, преди да дам думата на господин Босотил, господин Майер искаше отново да вземе думата. Не знам дали за яйцата, за шпецлето или за нещо друго. Благодаря съвсем накратко. Ние всички се оплакваме за едно и също за това, че транспонирането куца, че комисията не откликва. Да, комисията може да даде държавите членки а, под съд, но след а, като нещата са ясни. Тук сега за кокошките носачки говорим тук за а, и, и за хуманитарно отношение, хуманно отношение към животните. става въпрос за това, че срокът беше променен, преходният срок беше променен и само 20% от законодателството беше транспонирано. Разбира се, комисията може да отнася всичко до съда на европейските общности, но важното е, е да помислим за това как да накарам държавите членки да се трансформират законодателството. Okay. Добре. Сега, господин Босотил, може би бихте могли така да обобщите чутото. Е, имаме 4 минути. Това може би ще помогне на колегите от Европейската комисия, които да разберат нашата а, дискусия, също така да представите и времевия график. Благодаря ви, господин председател. Нека да благодаря най-напред на всички колеги, които се изказаха по тази тема. Е, миналата седмица господин Дали, е, комисарят ми, каза, че го боли главата, като чуя за яйца. И аз сега вече разбирам защо. Господин председател, мисля, че индексът за вътрешния пазар е едно, едно чудесно средство, чудесно средство, дипломатичен начин да се посочат, да се назоват конкретно у нези държави членки, които не изпълняват задълженията си, да ги принудим да спазват своите ангажименти. Това е един много дипломатичен начин да направим това, но всъщност това е конкретно посочване на виновници, на не справили се с работата, на двойкаджи. И наистина, може би, това ни показва и един по-добър начин към това да накараме държавите членки да транспонират директивите. Мисля, че няма нищо по-лошо за правителство на държава членка да получи лош имидж от страна на Европейската комисия по тази тема. Вече можем да кажем, че Чешката република има така много съмнителната слава да е на дъното на таблицата, но дори и при Чехия имаме отбелязано е, така много, сериозен, много сериозен напредък в сравнение с три години назад във времето. Това означава, че и последните в класацията не искат да си останат там. Ето защо виждаме, че индексът на вътрешния пазар е изключително важен. Но много колеги, включително и вие, господин председател, казахте, че тук не става дума само единствено за транспониране. Много повече е заложено тук. Може би дори нещо по-важно. Тук говорим и за прилагането на законодателството. Аз съм от една средиземноморска страна. И често тези държави е, имат репутацията, че не прилагат достатъчно законодателството. Дори мога да кажа следната случка. Комисар по вътрешния пазар говори с министър от средиземноморска страна и му обяснява защо не се прилагат правилата. Ами, той, е, министъра казва, ми не ги включим в нашите устави, трябва ли да ги прилагаме? И мога да кажа, че в а, нашата страна, в която ние сме успели да се класираме на първо място в тази класация, показва, че ние от средиземноморските държави също сме готови да поемам своите отговорности. И ясно е, че прилагането на директивите на законодателството също е от изключително значение и това ще бъде включено в доклада, който изготвям. Що се отнася до времевата рамка, господин председател, поне така разбирам аз нещата, че ще има обмисляне на проекта доклада, ще има обсъждане на 24 януари и след това ще има краен срок за подаване на измененията в края на януари, 31 януари. След това през февруари ще се разгледат измененията и по-късно ще се проведе гласуването в комисията. Тоест между настоящия момент и разглеждането на проекто доклада има повече от месец и мисля, че това време е достатъчно да се срещна с докладчиците в Сянка, повече от веднъж да направим срещи, също така да се срещнем и с екипа от Европейската комисия, както тези, които отговарят по индекса на вътрешния пазар, така и екипа по Солвит. Много е важно да сме на една вълна с комисията, за да се стремим към едни и същи цели. Още веднъж изразявам благодарност към тези колеги, които участваха в обсъждането и очаквам бъдещата си работа с тях. Много благодаря, господин Босотил. Сигурен съм, че всички докладчици в Сянка ще работят с вас удоволствие. Благодаря и на комисията за това, че дойдоха тук и очакваме техните идеи с нетърпение. Сега а, пристъпваме към следващата точка от дневния ред. За нея сме отделили 15 минути. А, трябва да гласуваме а, по докладата на господин Фокс за конкуренцията. Искам да ви обърна внимание, че е, сме направили е, някои промени в програмата, в утрешната програма, нека ви ги съобща. Заседанието на координаторите ще бъде утре от 11 до 12.30. Госпожа Гепхарт ще представи нейния доклад между, от 9 до 9.30, а, а доклада на Перес ще бъде в сряда след обед от 3.30 е, и 4, т.е. ще, ще свършим към 4.30 в сряда, а не в 6.30, както първоначално мислехме. междувременно, две неща трябва да направя. Трябва да се срещна с а, е, британският министр, който отговаря за обществените поръчки, а също така а, и да участвам в, в състоянието на групата на трансатлантическите законодатели, а, което ще се състои идната седмица. Много важно е нашата комисия да бъде представена на този форум. А, но а, нашите заместни председатели са тук. Едната първо, а след това другата ще поеме. А аз ще се върна в 4.30 да представя комисаря Барние и след това а, Бенадет ще ръководи заседанието и ще а, се работи с въпросите, които ще бъдат зададени към господин А Сега трябва да гласуваме а, по доклада на господин Фокс. А, за политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията, за да може той да защитава доклада си по-нататък. Господин Фокс, имахте ли да кажете нещо преди гласуването? Знам, че искате да се придържате към графика, господин председател, така че искам само да благодаря на докладчиците в Сянка за подготовката на компромисните изменения. И когато става дума за доклада в ЕКОН, съм сигурен, че господин Шваб ще вземе предвид нашето становище. А, това е всичко. Има два, един-два въпроса в, списъка за гласуване, където ще трябва да дам думата на тези, които ще ни да дадат разяснения. Тоест, ако сме готови за гласуване, пригответе не знам, надали ще нужда от картите си, но нека гласуваме. Първо изменение от господин Паксас за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение от господин Бузой за, против, въздържали се и то се приема. А има тук устно изменение към трето изменение, където господин Шваб е направил някои малки изменения към текста. Искате ли да ги представите? Да, господин председател, опитахме се да го решиме този въпрос, а това ще кажа. Става дума за приемането на окончателните насоки за монопродуктите, а, когато става дума за малките и средни предприятия. Добре, ще гласуваме в такъв случай, които са за. Нека преброим. А 13 за, против. А, приема се, очевидно се приема. А, трето изменение отпада. Пето изменение на господин Паксас за. Против. Отхвърля се. Четвърто изменение на господин Канфен. За. Против. И то се отхвърля. Седмо изменение на господин Грех. За. Против. Приема се. Имаме сега компромисно, предложение за компромисно изменение. Но господин Босател и господин Шваб смятат, че тяхното изменение, 13-то, не е включено в този компромис. А, значи ли това, че те ще поискат да се измени текста на компромисното предложение? А, предложението ми е да гласуваме по компромисното изменение. Първо така, както ни е представен компромисът и след това ще видим дали приемате това, което искат да, авторите да добавят, за да се отрази 13-то изменение? За. Извинявайте. Извинявайте от залата. Аз съм докладчика в Сянка от името на <clears throat> моят група, но не съм запозната с това допълнение и не мога да взема отношение. Не, не може така.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 да гласуваме по компромисното предложение, така както е формулирано. Гласуваме за, против, въздържали се. Очевидно, че се приема. Сега, въпросът е следният. Предлагам така да действаме. Да гласуваме 13-то изменение като добавка към компромиса, да видим дали то ще бъде прието или не. Мисля, че така е най-добре да поступим. Значи 13-то изменение, така както е оповестено, става дума за продоволствената, веригата на продоволственото снабдяване. Твърди се, че това изменение не е отредено в компромиса. Госпожа Гертфър, съжалявам много, но а, а, подобна процедура трябва да бъде обявена предварително. Трябва да знаем как ще действаме. Не можем да получим, да получаваме списък за гласуване и изведнъж по време на гласуването да се променят нещата. Не, не мисля, че подобен начин на процедиране е правилен. Аз не съм съгласна с него. Тя противоречи, подобна процедура противоречи на нашите собствени правила. Не казвам по същество, че съм против изменението като такова. Не искам да се впускаме в дебат по този въпрос, но съм съгласен до известна степен с госпожа Гебхард. Ако не е обсъдено от, от докладчиците в сянка, мисля, че наистина едва ли е уместно да го подлагам на гласуване. Ако искате да бъде добавено в, в последствие, това може да го направите по време на пленарното заседание. Имайте предвид, че това е само а, становище. Мисля, че госпожа Гепхарт е права. А, тъй като не е обсъдено от всички докладчите в сянка, ако макар и една политическа група не е съгласна, ние не можем сега да го подложим по този начин на гласуване. Аз мисля, че 13 изменение вече е отразено в компромиса. А, и мисля, че докладчикът е така доста отстъпчив, без друго. А, няма, няма да се впускаме в дебат по този въпрос. От залата някой говори, без да му е включен микрофона, така че не го чуваме. А, а, и, и, искате да кажете нещо по процедурен въпрос ли? А, а, имам право гласуването, изменението трябва да бъде гласувано. Днес преди обед беше е, е, подготвен листът за гласуването. Аз бях вече на летището. Много късно доде в наши ръце този е, списък за гласуване. Просто физически нямаше възможност да се направи каквото е да било предварително. Фактически, текстът е пред мен в три след обед, вече всички сте тук в тази зала и пристъпваме към гласуването. Това е процедурен въпрос. Процедурният въпрос е не, че ние сме закъснели. Процедурният въпрос се състои в това, че списъкът за гласуване е закъснял. Става дума за моя доклад за по-ефективен и справедлив пазар на дребно в Европа. По същество нямаме никакви противоречия. Искам просто да обърна внимание на колегите, че просто не беше възможно да обсъдим въпроса с докладчите в сянка. Няма никакви спорове по този въпрос, не виждам защо да не можем да го гласуваме като едно отделно изменение, след като гласувахме компромисното изменение. Секретарятът тук ме уведомява, че списка за гласуване е бил на разположение в петък след обед. Това, че не сте го видяли, вече е друг въпрос. А, значи всичко това зависи дали другите групи са съгласни с това, което вие предлагате. Иначе не мога да взема решение в ваша полза. Във всички случаи част от 13-то изменение вече е включено в компромиса. А, виждам, че ви искате още една част от вашето изменение, което не е включена, да бъде включена допълнително. А, става дума за едно умно измен... а, устно изменение. Мога да го прочета, да видим дали някой възразява. Възразяват от залата. В такъв случай не мога да приема да го гласуваме. След като то не е в съдържанието. Става дума за процедурата, не за съдържанието. Просто не може да се работи така. Напоследък, особено членовете на ЕНП, след като са внесени вече компромисните изменения, те се сещат нещо допълнително, започват да предлагат устни изменения, след като нещата вече са установени. По този начин не може да се работи. Всички тези неща могат да бъдат обсъждани в пленарна зала. Изменения могат да се предлагат, и по-късно, но аз не съм съгласна по време на гласуването да преразглеждаме едно компромисно изменение, по което сме се съгласили. Боя се, че а, трябва просто да дадете изменението на господин Фокс е, и е, да се види дали там ще може да бъде включено за протокола ще кажа, че вашето изменение беше прието от нашата група. От НП беше прието. Беше, беше Съжалявам, ако не сте имали достатъчно време, но секретарятът ме уведомява, че е била спазена процедурата в този случай. Продължаваме нататък. 14-то изменение на госпожа Гебхарт. На две части го гласуваме. По първата част гласуваме за Против. Е, НП гласуват ли? Или ще тачкувате през останалата част на гласуването? Добре. Против по първата част. Първата част е приета. Втора част. По втората част за. Против. И тя е приета. Сега 15-то изменение на госпожа Гербхарт отново за, против, мисля, че не е ясно. Трябва да броим. Моля, дигнете ръце, които са за. Против. Единайсет на единайсет значи отхвърля се. 21 изменение за. Против. Отхвърля се. Втори компромис за. Против. Приема се. Сега стигаме до 24-то изменение господин Камфа за против отхвърля се Компромис 3 за, против, приема се. Изменение на господин Салвини 25 за заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 изменение на господин Бузой за. Не, ще трябва пак да броим а, за. Моля, дигнете ръка за 26-то изменение. 26 11 за, против. А, и тук е 11 на 11, значи а, отхвърля се. Сега 27-мо изменение за, против, приема се. 29-то за, против, приема се. 300 за, против, отхвърля се. 31 то е една добавка за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение 4 е за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение към фен за, против, отхвърля се. 35 за, против, също се отхвърля. 36 за, против, отхвърля се. 37 на две части. ЕКР са поискали да гласуваме на две части. По първата част за, против, приема се. По втората част за, против. Отхвърля се. 11 на 11. 38 пак от господин Камфен за против. Отхвърля се. И сега за цялото проекто становище за против. Въздържали се. 21 за, Един против, един въздържал се. Благодаря и се надяваме ще защитите позицията пред Комисията по економически и парични въпроси. Благодаря. Ние приемаме решението, приветстваме господин Фок за неговия успех, но утре групата на социалистите утре ще искат и устно гласуване. Разбира се, утре, ако има изменения от социал-демократите, ще, ще сме принудени да ги отхвърлим. Съжалявам, че ще се получи така, но такива са правилата. Може би дългосрочно трябва да, е, да се концентрираме по-скоро върху съдържанието, не, точ, не толкова върху формата. I don't particularly want to disturb the harmony of the committee in this case, so I mean I hope that you'll Надявам се, че няма да нарушим толкова много реда тук. Сега съвсем накратко вие. Както казах, утре ще има устни изменения от името на нашата политическа група, но вие вече знаете за тях и информиран сте. Ставаше въпрос за това тези процедури без тези процедури се случват без знанието на секретарията, без знанието на депутатите. Надявам се, че ще продължим със своята обичайна добра практика. Искам само да ви припомня, че се опитваме да подготвяме списъците за гласуване, колкото е възможно по-рано. Вие просто трябва да участвате, за да можем да се справим с това. сега сдавам председателското място и ще се видим малко по-късно. Okay, good afternoon. We now move on. Uh... Добър ден на всички. Нека сега да продължим нататък. Темата е договорите за, кредите, за кредити за жилищни имоти. И сега давам думата на докладчика господин Лекнер. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Äh, es sind ja nach meinem Bericht jetzt nochmal 197. Над 170 е, бяха измененията, които бяха внесени към моя доклад. Имахме един първоначален разговор с е, докладчиците в е, Сянка. Ще направя коментари от общ характер. Аз съм против а, разширяването на рамката, тъй като комисията се изказа за един по вариант на доклада. Аз до голяма степен одобрявам предложеното от комисията. Опитал съм се в моя доклад да постигна идеалната среда и да се придържам към една такава линия, която би била приемлива за всички. обаче някои от предложенията на колегите до голяма степен биха разширили предложението. това стана ясно по време на заседание на ЕКОН. Много от предложенията ще бъдат а, гласувани, но целта не е да бъде разширен обхватът на предложението. Не знам дали тук а, в този доклад могат да се включат а, въздействия, които да обхванат цяла Европа, цял Европейски съюз. Е, имаше една бяла е, книга, в която всички тези идеи могат да бъдат включени. Но аз не съм в състояние, без да са проведени е, подробни проучвания, да одобрят тези предложения, които по същността си са абсолютно нови за мен. Ще дам пример с, с е, изменения. Има и много други изменения. 205-то. Член 9а, свързано с забраната за обвързване или за сливане. Например, в Германия има един бизнес модел, който води до 10 милиарда евро оборот в спестовните каси – Предлага се договор във връзка, е, договор, който е обвързан с една спестовна каса, за шпар каса. И това е в интерес на е, обикновения гражданин. Обаче е, този тип договори ще попаднат в рамките на тази забрана за обединяване или за сливане. И не знам, аз мисля, че трябва да се придържаме към тези рамки, които бяха а, заложени от а, комисията. Трябва да си помислим много добре дали а, много от предложенията могат да бъдат приложени на европейско ниво или пък ако има някакви проблеми, не е ли по-добре да се режат на национално ниво. Е, някои предложения не ми харесват, е, защото е, по същността си те не са погрешни, но не се хармонизират с законодателството или не са приемливи от правна гледна точка. Когато става въпрос за, за една и съща правна област, то не може да искаме от държавите членки и от хората за един и същи случай а, да се прилагат различни разпоредби. И ако искаме такова нещо, държавите членки ще има проблеми с транспонирането. Ние искаме да улесним транспонирането кредит. Потребителския кредит не е същото като а, ипотечния кредит, кредит а, за жилище. Трябва да се прави разлика. Много а, колеги се изказаха за зачеркването на делегираните актове. Ще а, засегна темата ЕКОН и ще спомена, че директивите не трябва да бъдат предвижени само в рамките на законодателството за защита на потребители ми трябва да бъдат разглеждани в рамката на финансовата стабилност. Ще трябва, в крайна сметка, да си поговорим по тези въпроси, защото тук се става въпрос за а, цялостните компетенции на предложението, са за приложеното поле. Колегата Фокс, колегата Карол и други е, предлагат ограничения. Отчасти съм съгласен, но отчасти предложението е, е прекалено всеобхватно. Според Голим Фокс е, смята, че тук трябва да се бъдат включени кредити за собствени жилища. Тук обаче трябва да се има предвид финансовата стабилност, финансовия пазар – в а, а, моето предложение обаче не са включени кредити над 2 милиона. Директивата е много а, широко обхватна, но а, правните норми в отделните държави членки са различни и не искаме договора за жилище да бъде заместен от договора за автомобил. Извинете, кредита за жилище да бъде заместен от кредита за, а, за автомобил. договорите трябва да са с еднакво а, действие, независимо те дали са а, за лично ползване или пък а, за ползване от страна на бизнеса. Дори и индустриалните проекти включват, са включени в тази директива. Трябва да видим тук и дали нещата се съответстват с директивата за капиталовите изисквания. Предложението трябва да залага стандарти за ми, а, минимално хармонизиране. Трябва да сме ясни при обясненията. Ще останат два или три въпроса, които ще трябва да обсъдени, свързани с рекламата, годишния лихвен процент и минималното хармонизиране. Аз съм против да бъдат въведени нови дефиниции, нови формулировки. Трябва а, да се придържаме към директивата за защита на потребителите. Аз съм против, както и други колеги, за всеки ипотечен кредит да се предвижда неутрален орган, който да се ползва като гарант за кредита. Това необходимо ли е? Не съм сигурен. Може би този въпрос да го оставим а, на конкурентоспособността. Ипотечния кредит. Необходимо ли е да има а, оценка на имота, на платежоспособността? Това са допълнителни а, пречки, и, а, които ще доведат а, до ускъпяване на самите кредити. Трябва стъпка по стъпка да, да бъде изграден този процес. Аз съм против а, да се създават нови органи, нови инстанции. Имаме достатъчно от тях. Сега по, по член 5. Предлага се следното. Когато Става въпрос за, за следното. Кредитният институт да е коректен и да представлява ин, ам, коректно интереса на а, потребителите, но това не е винаги е така. Сега, рекламите. Рек... Господин Бостил иска рекламите да бъдат, а, зачер... да бъдат зачеркнати. А, бих обаче извадил някои изисквания, свързани с рекламата, за да не се претоварва рекламата. На следващо място ам, правото за отказ от договора. Потребителя има нужда от време да си помисли дали иска да откаже този договор, но по друга страна понякога потребителите имат нужда спешно от финансови средства. На следващо място ефективната годишна лихва трябва да бъде включена. Член 12. Проверка на платежоспособността. Тя трябва а, да е съпоставима с тази проверка, включена в а, директивата за защита на потребителите. Ако проверката за платежоспособност е не, ем, стигне до негативни резултати, то кредитът не трябва да бъде отпускан. да речеме, аз работя по пускането на един кредит и през след 5 години стане ясно, че кредитът не може да бъде обслужван от а, от потребителя, а, тогава е прекалено късно да се реагира. Ето защо трябва да се включи тази проверка на платежоспособността. Аз съм внесла една формулировка, но има и други, които са внесли са внесли предложения за това, че дори при отказ за отпускане на кредит, кредитния, е, кредитния институт трябва да внесе обосновка пред съответния надзорен орган. По член 18. От мен и от колеги бяха внесени корекции. Искам също така да подчертая, че е, ситуацията в държавите членки са различни. В Германия 80% от ипотечните кредите се отпускат с фиксирани лихви. Сега въпросът за предварително погасяване на кредита. Това е един въпрос, който също не е решен окончателно. Нека да няма, да не внасяме ограничения. Господин Кок прави предложение да помислим още веднъж – как би се случило в обратния случай, ако предварителното погасяване на кредита от страна на потребителя ще предостави, ще предостави предимства на банката, защото междувременно защото междувременно ликвите са се покачили. Не трябва ли банката, на банката да бъдат предоставени компенсации? Ако, ако банката, разбира се, не докаже, че ще претърпи загуби от това, то тогава тя няма да получи и компенсация. Но, както казах, 18А, аз не съм за въвеждането на собствена оценка. Колеги, а, не от нашата комисия, но от други комисии се занимават с този въпрос. Но няма нужда да изминат 6 години, както е случай с директивата за защита на потребителите. Обаче, ако а, се а, придържаме към рамките, заложени от комисията, по-малко неща ще бъдат включени, но нещата ще бъдат завършени и след 5 години можем да допълним директивата с нови предложения. Но темите в ЕКОН и темите, които обсъждаме тук, да бъдат сега включвани допълнително и от друга страна пък да искаме да свършим до края на годината. Няма как да стане. На 5 декември не би трябвало да гласуваме защото имам, ще имаме нужда от време да обмислим нещата, обаче от ЕКОН упражняват нас, натиск. Не мога да си обясна защо. парламента а, трябва да, да сполага достатъчно време а, за първо четене. И предлагам на 5 декември да не гласуваме. Благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря. Сега, искам да ви предупредя за дневния ред. Трябва да сме много точни, защото господин комисарят ще дойде, господин Бърние. Той си има собствена програма, така че трябва да сме много точни. Ще позволим на докладчетите в сянка да говорят само доколкото позволява времето и давам думата на нашия първи оратор. Е, Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря на господин е, Лехнер за неговото проекто становище по един много деликатен въпрос, трябва да кажа. Въпреки подробното му изложение, трябва да кажа, че съм малко объркан – Искаме да останем в рамките на правомощията на нашата комисия, без да навлизаме в онези на комисията ЕКОН. Но не може тази директива да не бъде съобразена с директивата за потребителския кредит. Ако става дума да предложим директива по-специално за жилищните имоти, това е защото тези кредити не могат да бъдат оприличени на обикновените потребителски кредити. Това поради две причини. Първо, защото срокът, за който се дава е, един потребителски кредит, е, извинявайте, каза ораторът, потребителския кредит се взима за сравнително кратко време, докато ипотечният кредит, кредита за жилищен имот, е, ангажира заемодател, заемо, е, заедно, този, който взема за 15, 20, 25 години. Е, и в е, условията на кризата, така наречените, така наречените лоши ипотечни кредити, subprimes, това стана много ясно. Трябва да вземем предвид тази специфика, първо, за да защитим по-добре потребителят, и второ, да защитим тези заемодателите от възможност да не се обслужват заемите, като все пак защитим и най-уязвимите, които искат да вземат заеми. Има определена практика, която трябва да бъде прекратена, защото тя е злоупотреба по отношение на наемодателите спрямо потребителите понякога те искат да се изплетат заема предварително, обаче разходите по това ще бъдат толкова големи, че нямат никакъв интерес да го направят. Когато се отпуска ипотечен кредит, не трябва в никакъв случай да се задължава този, който взима заема, обязателно да взима а, а, застраховка а, при условията, при които му се предлагат. Този, който взима заем, винаги трябва да може да си избере къде да си застрахова заема срещу евентуално необслужване. Ето това са а, конкретните примери, които би трябвало да бъдат включени в а, текста на директивата, за да може да се възстанови балансът на правата между заемодателя и заемоискателя. Благодаря. Frau <laughs> Vorsitzende. Съвсем накратко виждам, че времето напредна. Това, което каза колегата Лехнер, е, е, среща нашата подкрепа. Това, че също и е, датата за гласуване трябва да бъде е, отложена и господин Бусой има пълно доверие на господин Лехнер и иска да продължат да обсъждат компромисните изменения. Благодаря, госпожа Брюле. Благодаря. Аз искам да благодаря докладчици в Сянка. Подкрепям предложението да се опитаме да гласуваме по-късно, а не на 5 декември, защото има изменения, които са много важни и а, трябва да има достатъчно време да се види а, кои изменения могат да бъдат обедени в а, компромиси. Има много хора, които са скептично настроени към а, това предложение, защото като имат предвид турбуленциите в а, свързани с ипотечните е, кредити, доведоха до е, множество проблеми в някои държави е, членки. В държавите членки има големи различия. Това бе посочено и в Зелената книга. Има различни култури, различни подходи по различен начин се третират тези ипотечни кредити. Ще е трудно да се стигне до едно единно законодателство на европейско ниво. Ето защо трябва да зачерпнем делегираните актове, да, се, да въведем минимална хармонизация в областта на ипотечните кредите. Искам да подчертая, според мен не е необходимо да създаваме едно прекалено а, ограничаващо европейско законодателство в тази област. След 5 години можем да направим следваща стъпка, но в момента е, ще е прекалено прибързано, ако въведем прекалено ограничителни мерки. Въобще не знаем а, по какъв начин а, това предложение би повлияно на ипотечните кредити и не можем така прибързано да взимаме такъв а, вид решения. Благодаря и господин Фокс. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Лехнер за работата, която полага за това становище и за срещата, която проведохме миналата среща. Съгласен съм с госпожа Рюле. Няма никаква, никаква трансгранична търговия в ипотечните кредити. И тук има нужда от минимална хармонизация подкрепям заличаването на делегираните актове, както спомена и тя. Тук става дума и за а, заличаването на а, търговските ипотеки от а, този документ. Тук не, не говорим само и единствено за приходите, просто наистина е абсолютно не е приемливо да включваме този тип ипотеки в рамките на това становище. Тук трябва да спомена и ИСИС. Това е стандартизираната форма в Европейския съюз. Много държави, включително и в Великобритания, имаме стандартизиран формуляр, който наистина е сработил. И това гарантира защитата на потребителите. Това ще означава, че един европейски стандартизиран формуляр няма да е от полза за тях, само ще увеличи разходите. И питам колегите, защо трябва да включваме такъв формуляр? Дали е от полза за комисията? за да могат те да кажат, стандартизирахме още един формуляр, защото това в никакъв случай не е от полза за британските потребители, нито пък за британските финансови институции. И подозирам, че същата ситуация се повтаря и в други държави членки. Когато имаме европейски стандартизиран формуляр, какъв е смисълът всъщност да се използва такъв стандартизиран формуляр, когато имаме национални формуляри? Нали, целта е да е защита на потребителите, а не стандартизация, която да е цел сама по себе си. Може би трябва да, да се обмисли това предложение малко по-добре. Съгласен съм с господин Лехнер, че няма нужда да гласуваме това предложение на 5 декември. Не знам защо Комисията по економическите въпроси толкова настоява. Може би господин Лехнер се е договорил единодушно по този въпрос с докладчиците в Сянка. Благодаря ви. Добре, има ли някакви, а, някои други колеги, които желаят да се изкажат? Колеги, ако няма желаещи, в такъв случай а, давам думата на представителя на а, комисията, госпожа Дженнифер Робъртсън. Заповядайте. Благодаря ви, здравейте. Ще се опитам да бъда кратка, защото смятам, че <laughs> вече съвсем скоро ще видим моят директор, комисарът Мишел Барние, който ще говори пред вас. Няма да повтарям коментарите, направени на последното заседание на вашата комисия, обяснихме пределно ясно, защо смятаме, че е необходимо да се предвижваме по линиите, по насоките, дадени на директивите за защита на потребителите в някои области и по други директиви в други области. По някои основни въпроси, които бяха споменати днес. По отношение на времето на предоставяне на финансови услуги и ипотеки, ние тук можем да погледнем добре на тези изменения, които не налагат ограничения на предоставянето на финансови услуги, но трябва внимателно да разгледаме текста и да предоставим изключения за определени продукти в определени области. Ще трябва да разгледаме последната редакция, върху която се договори парламента. Сега, що се отнася до нивото на хармонизация, смятаме, че сме предложили много балансирано и целенасочено предложение – което някъде в някои области достига до максимална хармонизация. Например, в някои области се опитваме да се придържаме към съществуващите дефиниции. В същото време много от дефинициите имат хармонизация на ниво принципност, което означава, че държавите членки имат достатъчна гъвкавост или голяма гъвкавост по отношение на прилагането. Затова смятаме, че в нашето предложение се съдържа а, голяма балансираност и съобразност. А може би трябва да се кажат някои думи за ИСИС. Сега, що се отнася до стандартизирания формуляр, ние смятаме, че тук трябва да се постигне максимална хармонизация. По отношение на втората част, насоките за а, прилагане и попълване на формуляра тук има достатъчно място за маневриране и тук най-вероятно ще става дума за минимална хармонизация. Провели сме оценка на въздействието, независима оценка, в която анализирахме разходите и ползите за всяка държава членка по-отделно. Можем с вас да обсъдим и да ви покажем резултатите, ако желаете, но така или иначе видяхме, че предложението ще донесе големи ползи за европейските потребители като цяло. Това беше моят коментар. Благодаря ви. Вие вече тук ще прецените дали комисията просто иска да отбележи още нещо в своя полза или не. Съвсем накратко. Господин Кок, да, вие имате е, право по отношение на, на сроковете. <clears throat> Обаче важно е какви а, заключения ще се а, направят. Отбелязах си това, което казахте по отношение на застраховката. Някои кредити а, могат да бъдат обвързани с това. А, а, потребителя да трябва да застрахова, да направи тази застраховка точно с определен застраховател. Потребителят трябва да има обаче възможност да избира къде да направи тази застраховка. Искам да кажа на комисията относно зачеркването на делегираните акта. Това не значи, че ние нямаме доверие в комисията. Ние се доверяваме на комисията, но смятаме, че самият законодател не трябва а, да да стои на страна при такива важни въпроси, ами да има твърда позиция. Законодателя би трябвало сам да гарантира необходимата прозрачност. Благодаря. Искам да помоля секретарията да вземе предвид новият срок, новият график. Не знам а, как, как точно ще бъдат организирани заседанията на ИМКО. Може би да организираме една среща на докладчиците в Сянка. Не знам дали ще е възможна такава среща. Uh, Excusez-nous, on a un petit problème technique. Euh, je n'avais pas de traduction. <laughs> oui, il y a un problème. Ah. а, ah, за проблема става дума за гласуването за 5 декември. Срока е много кратък. И затова комисията ЕКОН а, предлага 19 или 20 декември но срокът пак е къс, така че докладчиците в Сянка искат отлагане и ще изпратят писмо на госпожа Бол, която е председател на Комисията по економическите и парични въпроси, за да се види дали може да се отложи гласуването за януари. И в такъв случай ние може би ще можем да гласуваме по-късно. Тук не става въпрос само за мен. Всички колеги поискаха това. Просто не мога да разбера защо, като имаме предвид колко много изменения има, какъв ще е смисъла. А, vous savez, monsieur Lechner, moi je constate... ясно е, че э, по някои въпроси е необходимо време. Някои трябва, э, могат да бъдат решени по-бавно, други трябва да се бъдат э, решени спешно но се надяваме, че ще а, а, вземем правилното решение. Нека да го направим. За мен не е проблем да изготвя един списък за гласуване и да претупаме нещата, но не това е смисълът. présenter, il vient nous présenter son,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 Скъпи колеги, радваме се да кажем добре дошъл на нашия комисар Мишел Барние, който ще ни запознае с нещо, което е много важно за нас. Той ще ни представи своята програма и графикът на, за работа за 2012 година, т.е какви законодателни актови се очакват, които са важни не само за вътрешния пазар, но, но и за всички европейски граждани. Давам му думата за около 20 минути. Имате думата, господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички ви. Радвам се, че съм отново сред вас. И Таблицата, която имате в ръцете си, това е нашата законодателна програма. В политически план, защото аз говоря пред политици, каквито сте вие. Много от вас работят по вече по някои от тези законодателни текстове, било като докладчици, било като докладчици в сянка, било като координатори. Няма да се връщам а, а, на тежката криза, която преживяваме. А кризи по-скоро трябва да кажа, защото ние преживяваме не една, а няколко кризи. Финансова криза, а, криза на държавния дълг, економическа криза, а, сериозни социални трудности, а, глобални кризисни елементи, а също така и кризата на доверието сред нашите граждани. И в тези обстоятелства трябва да кажа, че европейските ръководители трябва да направят всичко, което могат и трябва да направят. На Европейският съвет вече взе решение по отношение на държавния дълг и финансовата криза, но трябва да работим и за поощряване на растежа, защото гражданите очакват от нас да направим всичко, което е по силите ни, като а, публични органи, за да се върнем към по-висок растеж и по-голяма заетост. Именно за това, госпожо председател, искам още един път да благодаря на вашата комисия. Много добре знам а, а, ангажимента, който мнозина от вас а, а, имат към този въпрос. и, и вашият ангажимент към акта за единия пазар, защото това е инструмент за растеж. Това е, ние констатирахме още от доклада на Луи Креш и от докладът на Марио Монти, когато установихме, че големият европейски пазар, нашето общо економическо и социално пространство, ако то функционира по-добре, ще направи по-ефективни всички отделни а, частни стратегии на потребителите, на предприятията, на регионите и на страните в Европия. Тоест, ако платформата, върху която сме стъпили е ефикасна, всичко, което правим, ще бъде по-ефективно. И затова ние сме заедно а, съпричастни към този единен пазар, акт за единния пазар. И затова ви благодаря за това, че вие дефинирахте тези 12 главни предложения е, и комисията ще направи всичко възможно, за да ги изпълни с изключение на едно, което изисква повече време за правното му проучване и е, става дума за е, въпроса за електронният подпис, където ще е необходимо малко допълнително време. Но преди да отговоря на вашите въпроси, преди да изслушам вашите изказвания и забележки, искам да ви привлека вниманието към трите приоритета – но когато става дума за акта за единния пазар, пак ще кажа, ще е, излезем с тези 12 предложения. Европейската комисия поиска те да бъдат анализирани и формулирани и разгледани от е, съветът на министрите и от Европейския парламент колкото може по-бързо. И тук, след няколко седмици бих искал пак да се ява пред вас дами и господа, може би в началото на едната година, за да започнем втория етап на работата по единния факта за единния пазар и тогава е да разгледаме 12-те предложения по едно за всеки лост, за да може да ги почнем тяхното изпълнение колкото може по-бързо. Е, такива е, задачи съм дал и на моите сътрудници за да можем да минем към втора фаза или втория етап на акта за единния пазар. И по тези въпроси бих искал да чуя какво мислите и е, чувствате всички вие. След е, е, Кои са тези три въпроса, за които исках да подчертая? Това е електронната търговия, това са економиката на услугите и обществените поръчки. Трябва да кажа, че малко се боя от някои така малко идеологически призиви, съгласно които, тъй като директивата за услугите не се прилага, трябва да се върнем към нея, да преразгледаме някои неща и така нататък. Съвсем не забравям голямата работа, която бе свършена от вас по тези въпроси. Съвсем не съм забравил всичко това и това, което може да искате от комисаря, който е изправен пред вас, т.е. от мен, е тази директива да бъде а, изпълнявана. Изпълнявана цялостно, изпълнявана коректно. А, съвсем още не сме сторили това. Не сме започнали да прилагаме напълно и точно тази директива във всички страни членки, във всички райони на Европейския съюз не сме още направили така всички инструменти на тази директива да бъдат използвани. Това се отнася и до третата а, директива а, за почтите услуги, където става дума за а, необходимостта от а, правилно прилагане. А, направил, под, създал съм група от потребители във връзка с тази директива, за да се помог, подпомогне нейното прилагане. И тази работна група на потребителите ще, потребителите на почтенските услуги ще в най-скоро време ще има своята първа среща. Сега по отношение на директивата за услугите. Там става въпрос за проверка. Когато тази директива се прилага, да не се засягат а, други текстове, а, за електронната търговия, за е, професионалните квалификации и така нататък. Тук е, се позовавам на служителите, държавните служители по страните членки, с които съм се срещал лично през последните година и половина, е, като посетя и Малта и Литва, вече ще приключат тези посещения. И накрая признанието, признаването на професионалните квалификации във връзка с директивата за услугите. Разговаряхме вече по този въпрос миналата седмица. Модернизирането на тези текстове ще помогне за повишаване на конкурентоспособността в Европа, ще осигури мобилността на редица професии. Именно това е което ние искаме, за да може да използваме всички аспекти, всички положителни страни на директивата за услугите. Автоматичното признаване на професионалната квалификация, например. И по този въпрос трябва да работим с страните членки, защото техните, тяхната правна уредба не винаги е, отговаря на изискванията за една или друга професия, за да може нейният потенциал да бъде използван напълно. И четвърто, нещо, което наскоро представих на председателя на комисията Жозе Мануел Бароза, за да може да го обсъдим. Въпрос, на който отделяме голямо внимание, това са връзките между промишлеността и е, услугите, економиката на услугите на Европейския съвет е, е, беше представено е, едно изследване и връзката между, между промишлената основа, която съществува и а, сферата на услугите. Съществуват такива връзки между промишленото производство и услугите. И за мен е ясно, че не може да има ясна а, економическа политика, възстановяване на растежа на устойчивия реж, ако не подкрепяме а, производството, промишлеността, която ще ни даде и работни места, и която е основата и на търговията, и на, а, обмена на продукти, които произвеждаме ние, които произвеждат и други. Това е част от една истинска промишлена политика. Моят колега комисарът Таяни е, оточнил е уточнил ключовите области на технологиите на бъдещето и особено енергетиката, където ако не положим специални усилия, ако не заложим на научните изследвания, на иновациите, ще станем чисто и просто потребители на стоки, произведени в Китай или в САЩ. Значи не може да не правим връзка между услугите свързани с промишлеността и съществуването или липсата на подобни промишлени производства. Искам в връзка с всичко това, след като имаме доклад на госпожа Хабилт, за нелоялната конкуренция, на която трябва да се обърне внимание. Мисля, че имаме достатъчно информация за това как страните членки се борят с нелоялната конкуренция. И искам да продължа този анализ с помощта на страните членки. През 2012 година ще продължим да работим с тях по този въпрос. И последното, което ще кажа, става дума за съобщението на игрите онлайн. Благодаря на предназначението на господин Кройцман по този въпрос. Ще продължа да работя, за да може да по-добре да защитим малолетните и непълнолетните, да се борим с пристрастяването към хазарта, към интернет хазарта. Първият доклад вече по този въпрос, първият план за действие по този въпрос ще бъде представен през юни. Той включва предложение за нормативна уредба на този въпрос. Но категорично обръщаме голямо внимание на този въпрос в Европейската комисия. Сега да кажа нещо накратко за електронната търговия. Знам, че в рамките на економиката на услугите електронната търговия играе много голямо, голяма роля. Тя е особено важна за улесняване на трансграничните услуги, защото сега едва 9%, само 9% от европейските граждани купуват от други страни но този пазар има много голям потенциал, много големи възможности. Ще представя съобщение на комисията по този въпрос, като се опра на работата на групата на председателства на господин Ариас Ечевария, а също така и на работа на госпожа Гросе. Госпожа Гросе. А също така и на работата в комисията по услугите, онлайн услугите. Всичко това се отнася до модернизирането на директивата, която обхваща един много, една много широка цяла област. онлайн услугите, търсачките, административните услуги, онлайн административни услуги и така нататък. Има редица пречки за електронната търговия – те се отнасят и до плащанията, и до защитата на потребителя, и до законността на офертите, които се правят онлайн. Всичките тези въпроси ще бъдат третирани в рамките на това съобщение за електронната търговия. И накрая нещо за обществените поръчки. И тук вървим в посоката, в която върви и вашата комисия. Вашият председател обръща специално внимание на този въпрос. Знам, че господин Тарабела активно работи по този въпрос. Става дума за един цялостен пакет в средата на декември на тази година, пакет, който ще бъде представен. Казвам го с известна така резерва, защото предстои все пак това да бъде одобрено, още не е одобрен в комисията. Става дума за опростяването на нормативната уредба на обществените поръчки. Ново предложение за концесиите и един инструмент, който ще осигури а, реципрочността в международното споразумение по този въпрос. става дума за Европейският надзорен орган ГПА. Става дума също така и за една по-обща процедура на преговорите, категорично намаляване на необходимите документи. Беше проведена една конкуренция, на която много от вас присъстваха, просто нетърпимо е това, че някои малки предприятия трябва една трета от времето си да губят за да изпълняват бюрократични изисквания. Je veux искам а, категорично да се опрости а, документацията, която се изисква а, и да се заместят а, много от документите с а, тържествени а, а, официални декларации, а онези, които вече спечелят а, търговете, могат а, да, тогава да се искат от тях съответните сертификати и удостоверения. Тоест, по този начин се надяваме, че ще може да опростиме процедурата за възлагане на обществените поръчки. В много случаи, на место документи на книга, ще може да се представят в електронен вид необходимите сведения. И всичко това има за цел да намали административното бреме, което тежи върху плещите на предприятията. Особено малките и средни предприятия. Това е наш общ, наш общ стремеж да опростим процедурата, като осигурим по-голяма прозрачност. Тъй като не за първи път разговаряме тук, ще кажа, че малките и средни предприятия имат чувството, че тези а, обществени поръчки са само за най-големите фирми. Така са направени, че само те могат а, да печелят търговете. И наистина прекалено големи са изискванията към а, економическите субекти по отношение на финансовите доказателства, доколкото те могат да участват в един подой или друг търг, много пъти се изисква да докажат своите финансови възможности. Всичко това а, трябва да се упрости и по-лесно да могат да участват в, в а, търговете малките и средни предприятия. Вашата комисия, знам, обръща много голямо внимание на а, социалните аспекти на обществените поръчки. Това ще бъде включено и в моето предложение за социалното преобщаване, за околната среда. И, значи, от една страна, както казах, намаляваме административната тежест и в рамките на обществените консултации, които направихме обаче, чухме и е, различни мнения и някои, е, разбира се, не искат е, да им бъде налагано какво да и как да купуват. А, а онези, които а, а, взимат решения, взимат решения, трябва да вземат предвид цяла, цяла, целият процес на производството, до който е стигнал. От 9 часа сутринта до, до късно вечерта беше, заседаваше конференция по тези въпроси с огромен брой участници. И в разговорите стана ясно, че могат да бъдат подкрепени категорично и поощравани иновациите във връзка с обществените поръчки. Знам, че по въпроса за за който става дума обществени поръчки, някои имат резерви, но ние искаме да създадем нови економически възможности за европейските економически субекти. 50% от услугите в, в е, примерно областта на отпадъците а, е, се възлагат а, е, чрез концесии. Във Франция има над 10 000 концесии а, за около 10 милиарда евро. Не знам дали е необходимо да се създава съвсем нова процедура, но, но не съществува никаква европейска нормативна уредба за концесиите в областта на услугите. Необходима е по-голяма видимост в този пазар, по-голяма правна сигурност, по-голяма автономност, по-голяма гъвкавост, за да може и тук да се улесни достъпът до концесиите на малките и средни предприятия. Не става дума за въвеждане на някакви нови правила, а да се усъвършенстват и конкретизират нормите, които вече съществуват, да се осигури по-голяма правна сигурност по тези въпроси, да се избегне, избегне опасността от корупция и заобикаляне на закона. А по този начин се надяваме, че ще осигурим по-голяма ефективност на публичните разходи. И да кажа нещо за още един нещо, което изисква а, бъдеща работа на комисията. Това са а, международните обществени поръчки. Мнозина от вас са повдигнали този въпрос. Та става дума да се осигури справедлива конкуренция, а, равнопоставеност да се осигури. Знам, че някои страни а, правят търговете само за своите предприятия. Например, в САЩ е така. Но според мен не става дума за затваряне на нашите пазари, става дума за това да се намерят начини, чрез които да поощрим онези, с които имаме търговски и економически отношения, да отворят пазарите си, да осигурят една равнопоставеност. Не става дума за някакъв протекционизъм. Става дума за това, че трябва да има някаква реципрочност. И с моя колега Декухт сме подготвили проекто регламент, за да дадем един ясен и прост инструмент на Европейския съюз, на неговите предприятия, когато те работят с нашите чуждестранни пар партньори. Благодаря, е, госпожо, госпожо председател. Това е за сега, което имах да кажа. Е, е, знаем че е, акта за единия пазар се отлива в много отделни, разнообразни е, и е, много прецизни законодателни инструменти. Но за нас важно е какво страви реалната економика в рамките на единния пазар, за да можем да не забравяме, че става дума за една социална економика – и е социална економика в конкурентен пазар. Това са а, четирите думи, които са четирите термина, които са за нас важни. Социална економика, конкурентен пазар. И затова повтарям още един път. Не става дума за някаква а, носталгия. А, въпреки кризата трябва да бъдем динамични и единият пазар, единият, е, несъмнено един от начините да вървим напред. Като видим изминалият път, да видим какво още трябва да се направи, какво не е доправено, къде има тесни места, да може да хуманизираме, да доближим до хората този единен пазар. Нещо, което казах и в Краков. Да покажем на нашите граждани, че наред с успехите имаме и трудности, трудности, които ни пречат да търгуваме, да изнасяме, Тоест да предадем едно човешко лице на възможностите, които предлага нашият единен пазар. Това е именно, ще бъде именно и целта на седмицата, която искаме да организираме с Европейския парламент и с други партньори, вероятно през октомври 2012 година, за да покажем как изминалия път и прогресът, напредъкът, който сме постигнали през последните 20 години и какво още ни оставя да направим, за да предадем още повече живот на това общо економическо пространство. Благодаря. <laughs> Благодаря. Благодаря, господин комисар, за извънредно интересното изложение. 2012 година несъмнено ще бъде много интересно. Седмицата, която ще проведем през октомври 2012 година, в никакъв случай няма да бъде белязана от носталгия. Стига да обърнем внимание на тези четири думи социална економика, конкурентоспособен пазар. Веднага ще дам думата на нашия председател, който има въпроси, както винаги, и трябва да си тръгне, затова дам думата първо на него. Много благодаря и се извинявам на комисар Барние за това, че не присъствах лично по време на неговото експозе. А, именно последното, което той каза, а, така ме принуди да се върна малко по-късно, тъй като а, аз председателствам срещата с трансатлантическия диалог и тук се провежда, ще се проведе съвет, ще се проведе среща на върха следващата седмица. Обществените поръчки е една от темите, които този съвет, трансатлантическия съвет, трябва да разгледа. Извинявам се още веднъж, че закъснях. Само някои коментари от комисията като цяло. На първо място, това е една програма, която е добре дошла. Мисля, че имаше само някои изненадващи моменти и наистина не очакахме големи а, изненади, защото през цялото време работим заедно. Ще имаме големи подаръци за коледа, разглеждаме едни такива обемни документи и все още имаме страшно много работа. Аз смятам, че по отношение на нашето, нашия бъдещ принос, вашето предложение ние да а, даваме развиващите си идеи по отношение на втория кръг от разглеждането разглеждане на документа във връзка с вътрешния пазар е много добра и мисля, че колегите трябва да разгледат тази идея при работата ни за в бъдеще. Още нещо, с което съм напълно съгласен с вас, е именно необходимостта вътрешния пазар да има човешко лице. Както казах миналата седмица, вътрешния пазар не е един лишен от кръв и плод бюрократ. Вътрешния пазар зависи от успехите и постиженията на отделните хора. Вие отговорихте на всички тези очаквания и всички опасения по 20-те точки посочени от обществеността. Надяваме се, че и други комисии ще отговорят ще, така, от своето въображение как да се отговори на всички тези опасения, всички тези тревоги. Ще изготвим тези отговори, ще ги изпратим до края на годината, за да може да се предприемат конкретни действия може би обаче това не е изцяло в вашия ресор, но вие сте толкова добър в координацията и сътрудничеството, че очакваме постижение в тази област. Надяваме се и други комисии парламента да участват в изготвянето на нашите отговори. Съжалявам, че не бях тук в самото начало и може би предоставам повече въпроси, отколкото отговори, но така или иначе съм тук и а, подкрепям всичко, което казахте и от името на трансатлантическия диалог. Загубихме оратора, микрофонът се изключи. Първа група въпроси ще чуем, след това ще дам възможност на господин комисаря да отговори, господин Шваб, след това господин Дебар господин Гросман и това госпожа Руле. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми Мишел. Благодарим много а, за твоето изказване. Миналата седмица в пленарна зала а, имаше някои коментари по темата искаме предложенията да бъдат включени в един регламент, така че промените да се случат възможно най-бързо. Въпрос, който искам да задам. Да. Сега, ам, как стои въпросът с обществените поръчки? Всички а, са включени в а, следващото заседание, което ще се проведе по тази тема, така ли остават нещата? Сега директивата за електронната търговия, нещата са с заглавия потвърдени, но дали е така? Какви предложения можем да очакваме? Кога ще дойдат а, те? Бихме искали голяма част от предложенията да бъдат включени отново в регламент. Благодаря ви. Merci, Monsieur Schwab. Madame Gebhardt. Госпожа Давар, благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисарят Бърние е, за ам, информацията, която ни предостави. Трябва да вземем предвид ам, включеното в доклада от Морио Грек и Марио Монти, че има нужда от един холистичен а, подход, така че да не се върши работа на хаос трябва да направим така, че общият, общата концепция, свързана с вътрешния пазар, да бъде запазена в своята цялост. Искам да се спра на някои въпроси, включени в програмата. Те са включени, но не по такъв начин, както на мен ме и се искаше. Необходимо е а, да а, отбележим напредък при транспонирането на законодателството в държавите членки. Това трябва да го направим за благото на потребителите. Трябва да направим една голяма пречка напред, а не само да подготвяме документи. Втората тема е свързана с едно разочарование – Текст е изготвен, Текст е свързан с достъп на гражданите до банкови сметки. Има много граждани, които нямат банкови сметки, въпреки че биха искали да имат. Беше изготвен текст преди време, от това сега се получи само една препоръка. Бих искала по тази тема да а, отбележим по-голям напредък. Искам да попитам как бихте подходили в бъдеще. За нас в ИМКО тази тема е много важна и по нея бихме искали да отбележим напредък. Мерси. Мадам Руле. Госпожа Руле, не, първо господин Крусман. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря Барне. Искам да кажа три неща. На първо място подкрепям вашия подход а, за това, че за Европа е, е важно а, да бъдат запазени промишлените стандарти. Виждаме, че услугите функционират само когато а, те са от областта на промишлеността. Ето защо е важно да направим всичко да засилим конкурентоспособността на Европа на световния пазар. И искам да подчертая, че това а, такива действия са наложителни. Относно малките и средни предприятия и участието им в обществените поръчки, това е един подход, който ние приветстваме и подкрепяме. праговете не би трябвало да бъдат вдигани наново, защото те са висо... достатъчно високи защото ако увеличим тези а, прагове, а, възможност за участие в международни обществени поръчки ще а, бъде възпрепятствано. Сегашните прагове са се наложили относно а, хазарта онлайн – комисията колегите гласуваха 30 за 1 против за предложението на комисията. Ние се надяваме, че вие ще ни предложите едно амбициозно предложение, защото е важно за държавите членки тези неща да бъдат регулирани и има голяма готовност от наша страна да подкрепим предложенията на комисията. Благодаря ви. Госпожа Руле. Аз ще съм кратка, защото в и половина трябва да си тръгна. Искам да подчертая две неща. Казах, че аз приветствам вашата програма, приветствам модернизирането и взаимното признаване. трябва обаче по-отблизо да се вземат предвид определени професии. Искам да подчертая, че в държавите членки има проблеми, свързани с малките и средни предприятия. Там съществуват а, опасения, че някои професии могат да бъдат а, тълкувани по различен начин. Сега а, тук става въпроси за комбинирането на обучението с професионалната квалификация. По тези въпроси трябва да се създаде яснота. На следващо място. С радост Забелязах, че беше засегната и е, темата за електронните обществени поръчки, но тази тема беше отделена от е, останалата част от обществените поръчки, която ще подлежи на реформи. Аз съм на мнение, че при едно същинско модернизиране електро, електронните обществени поръчки трябва да бъдат взети предвид, както и при реформите, както и при разглеждането на директивата за обществените поръчки. Ето защо смятам, че това е необходимо да се направи. Господин комисар, сега ще имате възможност да отговорите на тази първа група въпроси. Но след това, е тъй като има много желаящи да се изкажат, ще дам думата на всеки по, за по една минута, за да има възможност всички да зададат въпроси и да отговори господин комисара. Благодаря, госпожо председател. разбирам защо трябваше Малка Харвард да си тръгне и може би трябва да оточня. Казвал съм го много пъти, но а, мисля, че ще се съгласите и сега с мен – акта за единния пазар има две характерни черти. Първо, неговия колективен характер. Около десетина комисара работят не само по текстовете, но и по дневния ред за възстановяване на растежа. А вие като, а, а, като комисия работите в тясно сътрудничество с други комисии и затова също това доказва колективният характер. Тоест, единият акта за, акта за единният пазар е едно колективно усилие. Цялата комисия работи, всички комисари почти работят по него, работи съветът на министрите, работят няколко комисии на парламента. И второ, това е един непрекъсващ процес. Е, ето затова сега сме изправени пред началото на вторият негов етап нови законодателни актове, трябва заедно да помислиме за тази втора фаза, за този втори етап, как се продължи този непрекъснат процес на развитие на акта за единия пазар. Ще има важни документи, които ще бъдат оповестени в края на годината. И както каза Андрея Шваб, вероятно това е причината в последните дни да концентрираме повече усилия, защото за обществените услуги има три страни. Първо, опрощаването, става дума за текста за кон, кон, концесиите. На 13 или до 20 септември този текст ще бъде оповестен от комисията все още има известна несигурност върху а, а, текста за е, инструментите. Надяваме се той да бъде готов много бързо, вероятно веднага след другия документ, за който става дума. И вероятно поради това, че се струпват много работи, ще трябва малко да отложиме документът за електронната търговия, вероятно за месец януари. Защото ако ви представим всички документи на куп в края на декември, няма да успеете да се запознаете с тях. Не искаме да ви засипем наведнъж с толкова много а, текстове. Тоест, а, за да има по-голяма видимост, документа за електронната търговия, вероятно той ще бъде представен през януари. Съгласен съм с господин Шваб нашето мислене е подобно на неговото. Става дума за един а, а, международен регламент за GPA. А, става дума за едно а, финансов, финансов регламент. А, това е което искам да кажа на Андрея Шваб. Смятам, че трябва да избегнем раздробяването на, от една страна на предложенията, за да може те да бъдат последователни и да може и да бъде жизнеспособен актът за единния пазар, да може да го усъвършенстваме непрекъснато, да изпълняваме това, което сме решили и същевременно да мислим за предложенията, които ще направим за втория етап – тези неща трябва да са свързани и трябва да избегнем тяхното фрагментиране. И второто, трябва да се опитаме да избегнем раздробеността в самия, рамките на самия Европейски съюз, примерно между страните от еврозоната и останалите страни. Едни страни са напреднали доста повече и е, използват е, обща парична единица, това има последици за тяхната економическа и бюджетна политика. Други страни още не са влезли в еврозоната, ще влезнат когато решат. Но въпросът е, че трябва да бъдем единни. Казвам го, че и в Лондон, и в Париж, и в Берлин, и в другите столици, не повтарям да, не спирам да повтарям, че имаме един, единен, единствен пазар и трябва да работим, за да запазим неговата цялост и за стоките, и за услугите, и за финансовите услуги, общ пазар, който, един пазар, който още не съществува, за жалост. Колкото до колективната защита на потребителя, Джон Дали ще представи текст по този въпрос в края на месец ноември. Там ще става дума за колективната защита на потреб... правна защита на потребителите. Там работи комисарата Алмуня е, и не мога да ви кажа точно какви са сроковете, е, но в най-скоро време е, предложенията ще бъдат готови. Знам, че сте всички се загрижени от, е, по въпроса за базовата е, текуща сметка, банкова сметка. Най-обикновена банкова сметка става дума, най-простичката. И ще възнамерявам да кажа на банките, ако няма напредък по този въпрос, ние ще трябва да вземем съответни законодателни решения. И без особено много да чакам, ще подготвя законодателен акт по отношение на банковите сметки, защото, знаете, 30 милиона европейци нямат изобщо банкова сметка. И това е нещо, което не един път се е споменавало. Достъпът до банкови услуги, е, услуги е нещо абсолютно, абсолютно необходимо. Трудно е да се осигури навсякъде. И ако страните членки не направят необходимото по този въпрос, преди края на 2012 година ще направим предложение по този въпрос. И друг въпрос, за който стана дума и който не трябва да, да, по който не трябва да се забавяме, това е прозрачността на банковите такси. Защото много пъти ни се взимат пари по необясними причини, кога, как, защо не е ясно. Тук аз ще настоявам за прозрачност. Няма да. Е, предпочитам да не трябва да работя чрез принуда. Предпочитам банките да направят това доброволно, но без да чакам повече, ще подготвя нормативна уредба и по този въпрос, който да има законодателна сила. Това се отнася до преносимостта на банковите сметки, което е също много важен въпрос. Благодаря за вашето търпение, но няма да чакате още много дълго по този въпрос. Аз, ако нямаме задоволителен и убедителен отговор от банковия сектор, в най-скоро време ще направи своите предложения. Юрген Кройцман напомни значението на услугите, свързани с промишлеността, нещо за което и аз говорих. много страни като че ли се отказаха от своето промишлено производство. Но трябва да кажа, че страните, които избраха моделя, модела, който се опира изключително на търговия, услуги и внос, които пренебрегнаха а, своята промишлена база, това са страните, които са, на, са, имат най-голям държавен дълг. И затова трябва да кажа, че не смятам, че може да има а, добра, здрава економика без силна промишленост. Затова специално внимание трябва да обърнем на предприятията, на особено на промишлените предприятия, и няма никакъв, няма никакво намерение да вдигаме праговите. И накрая искам да кажа, че а, продължавам да говоря за, по плана за действие за младите. Нещо, за което говорихме наскоро в Страсбург. Госпожа Руле повдигна въпроса за професионалната регламентация – се каже, че не става дума толкова за това, кои професии или броя на професиите, които са регламентирани, уредени. Трябва страна по страна да видим как стоят нещата. Наскоро разговарях с е, португалският министр, където са взели национални мерки за редица професии – Но на много места има ограничения, има, така да кажа, заключени е, зони, затворени зони, които са абсолютно необосновани. И така, че не се допускат професионалисти от други страни в тези области. А, трябва да кажа, че дълбоко вярвам в а, държавните, в обществените поръчки, които се правят по електронен път. По този въпрос ще има съобщение на комисията, което ще даде рамките за страните членки как да използват електронната търговия при обществените поръчки. Това е много важен елемент от елементът за обществените поръчки. За да може по този въпрос да се регулира практиката на страните членки. Благодаря, господин комисар. И сега съвсем накратко искам да ви привлека вниманието върху това, което казахте за банковите услуги и достъпът до основни банкови услуги. Това засяга всички европейски граждани. Именно по този начин можем да насърчим най-уязвимите европейски граждани и да ги привлечем, да ги приобщим към един европейски пазар. Сега да, ще давам думата, моля ви, по една минута за задаване на въпроси към господин комисар. Господин Ван Декан. Това са имената на онези, за които ще бъдете, бъдете с думата. Много благодаря. Съвсем кратки три въпроса. Най-напред. Ако искаме оптимално да се възползваме от вътрешния пазар, ще постигнем 10% економически ръст в Европа. Каква е връзката между новото законодателство и прилагането на съществуващото? Имате ли достатъчно време за това? Имате ли достатъчно персонал? Ако разгледате директивата за услугите, там има все още много несвършена работа. На второ място, много от предложенията свързани с интелектуалната собственост. Има голям кръг от различни въпроси към вас и към други комисари. Защо през 2012 година не очакваме никакво законодателство от вас по отношение на интелектуалната собственост? Поне аз така разбирам нещата, че не чакаме такова законодателство. Благодаря. Много благодаря, господин комисар. Ако ми позволите, искам да ви задам въпрос на шведски, и се отнася до една тема, която не засегнахте днес. Отбелязвам си, че през следващата година, първото три месече, комисията ще публикува а, своята програма за потребителите. И ако може да ви задам някои въпроси в тази връзка. Първо, в нашите общества ние взимаме все повече и повече реклама. Реклама насочена и към децата, в медиите, в интернет на външни носители. Също така, дали тук вие смятате да включите и тази тема реклама, насочена към децата. На второ място, рекламирането на алкохол. Много се говори за това в социалните медии. Трябва да знаете, че децата имат достъп до социалните медии. Трябва ни стратегия за алкохола. Рекламирането на алкохол и алкохолни продукти трябва да е приоритет в тази стратегия. Имко вече разглежда тези въпроси. Вие смятате ли да включите и това в своята програма, рекламирането на алкохол? Надявам се, че обществените организации ще участват в това обсъждане също така. Много благодаря. Благодаря ви за бързите въпроси. Сега госпожа Делин. Много благодаря, господин комисар. Съгласна съм с вашите първоначални а, коментари. Новото законодателство ще се сравнява с приложението, с изпълнението. Когато говорим за рамката до 2012 година, виждаме, че там нищо не се казва за инвестиционните фондове, което е доста странно, имайки предвид, че това е една от 20 насите приоритетни оси, когато говорим за развиването на економиката. Според мен също така това е една от необходимите мерки, когато се намираме в толкова труден економически момент. И така, господин комисар, кога възнамерявате да разгледате европейската рамка за европейските фондове за солидарност? Благодаря. Сега много бързо да получихме тези въпроси, така че да има време. Благодаря, господин комисар. Поздравявам ви за вашата ангажираност с въпросите, които обсъждахме и миналата седмица и сега. Става дума за цифровия пазар, така нареченият е, въпрос за цифрова Европа. Искам да попитам какво ще направите, за да преодолеете нежеланието на страните членки, протекционизмът, е, които не искат е, да дадат достатъчна свобода и равнопоставеност на движението на стоки, физически стоки и дигитални стоки. Това е свързано и с интелектуалната собственост. Второ, радвам се, че вие работите за преустановяване на нелоялната конкуренция. Докъде е стигнала работата по плана за действие в търговията? Нещо, което е фактически част от акта за единия пазар. Защото а, искаме да видим партньори, които са ангажирани, които се разговарят, които поемат своята отговорност, за да запазим набраната скорост и през идната година. Благодаря, господин Майер. Благодаря, господин комисарио. При намерението, което изразихте, бих казал, че ви подкрепям изцяло имаме пазар, имаме четирите свободи, но нещата някак си не функционират. Затова има нужда от това и това и това. Обаче, когато не бяхте тук, се спомена следното, че понякога още от началото липсва транспонирането и изпълнението на решенията, които взимаме тук. Има процедура, одобрена от Европ... на европейско ниво, свързана с колективните жалби, но на място нещата не функционират. Трите основни органа трябва да работят съвместно. Националните правителства, националните парламенти трябва да се разбудят. Говорихме че се разраса една дискусия за договорното право. Няма нищо ново, което да е измислено. нещата са, се позовават на вече съществуващото законодателство, свързано с правото на отказ, информиране и така нататък. Трябва да кажем на националните правителства, на местните органи с какво се занимаваме, за да можем да ги спечелим на наша страна. нещата са приети, но не се прилагат на практика. Благодаря, моля, спазвайте регламента за времето, защото иначе няма да има време комисаря да отговори на въпросите. Господин Де Кампус. Благодаря. Е, е, едноминутен въпрос защо все още няма да имаме съобщение за услугите от общ економически интерес. Обещахте съобщение за концесиите. Чудесно! Става дума за концесиите публично-частни и публично-публични. Но обещахте и нещо – за държавната помощ също. Това е също необходимо. Добре. Същото се отнася за обществените поръчки, за електронната търговия и така нататък. Всичко това е добре дошло. Също и онлайн хазартът. Не съм поританин, но се кажа, че и това е сигурно необходимо. Обаче говорите за еко, социална економика и за конкурентоспособен пазар, но съм малко разочарован, защото нищо не се споменава за услугите от общ економически интерес. Благодаря, госпожа Вайсбергер. Благодаря, господин комисарю. Благодаря, господин комисарю. Подкрепяме до голяма степен реформите в финансовия сектор, обаче съм критична по отношение на а, директивата за услугите и многото компромиси. Ние няма нужда от тази директива. Беше казано, че от страна на комисията трябва да бъде, бъде доказано, че съществува изкривяване на а, функционирането на вътрешния пазар, дали се установява такова изкривяване, дали има нарушаване на пазарните механизми. Важно е а, да има доверие между а, отделните предприятия, отделните сектори, както е при нас, например, случая с обработката и извозването на отпадъците. Не говорим тук за някакви кратки срокове. Говорим за 10-15 години, например, когато става въпрос за изграждане на договор. <clears throat> Тази връзка казвам, че директивата не е необходима. корупцията би могла да се пребори и по друг начин. Барбара Велер. Няма да кажа нищо. Иска да кажа а, нещо по това, което каза и господин Майер. Смятам, че трябва да сме по-внимателни, да нямаме прекалено високи очаквания към а, вътрешния пазар. В момента всички ам, държави членки трябва а, да спестяват, да въвеждат драстични економии. Така че не трябва а, да предизвикваме високи очаквания. Темата е доста щекотлива. На второ място, когато говорите с колегата ви Дали, когато а, говорите за темата а, за процедурите по арбитраж. Ние сме съгласни за това, но това не е свързано с колективните жалби. На следващата на следващо място инициативата ЕКСА е с трети държави, дали това ще е под формата на регламент, на директива, на съобщение, инициатива, бих искала да знам по-точно какъв ще е формата. Dernière intervention, Кристел Шалдемозе. Tusind tak, fru formand, øh, og også tak til dig, herr kommissær. Jeg vil sige, generelt synes jeg, at det er rigtig meget... Много благодаря. Благодаря, господин комисар. Трябва да кажа, че наистина има тук много добри инициативи и се радвам да видя, че онлайн игрите също се включват във вашата инициатива. Вие сте дошли в парламента и сте решили да повишите сътрудничеството с държавите членки преди следващия законодателен период. Сега да се върна на казаното от госпожа Вайле. Тук вие споменавате, господин комисар, за това, че трябва да разгледаме как точно да участваме във вътрешния пазар, така че да подсилим ролята, която вече играем. Има много механизми, които съществуват в тази връзка. Например, да се посочват виновниците, да се посочват тези, които не си вършат работата както трябва. Но като че ли тук ни изтича времето с всички различни условия, с всички договори, с всички съществуващи правила, които трябва да се прилагат във връзка с вътрешния пазар. Защото всичко това ще има много по-положително въздействие върху един успешно функциониращ вътрешен пазар. Благодаря ви за всички коментари. Много въпроси има, господин комисар. Много малко време за отговор. Ще се опита да бъда и точен и бърз. Господин Декам. Малко се очудих. Ако вътрешният пазар, единия пазар функционира добре, то ще ни даде растеж. Между 2 и 4% допълнителен растеж може да имаме, ако е, единия пазар функционира добре. Имахме подобен растеж. Ако го постигнем през няк... следващите няколко години, ще бъде много полезно. Тоест, грижим се първо законодателството, което вече е прието да се прилага както трябва. И второ, новите предложения а, да бъдат абсолютно необходими. Не съм повдигнал въпроса за интелектуалната собственост, който се разглежда от комис... юридическата комисия, но трябва да кажа, че през 2012 година ще има и редица а, предложения в това отношение. А, авторските права, например, и тяхното колективно управление. А, също така ще има и зелена книга за аудиовизуалните а, услуги и също свързаните с тях авторски права. Госпожо Анен, вие повдигнахте въпроса, кой, въпрос, който е много важен за обществото. Ще кажа на господин Кройцман. Става дума играта за игрите, за онлайн игрите – това засяга младите, това засяга опасността от пристрастяване, засяга обществото. Същото се отнася и до рекламата, особено реклама за алкохол и децата. Правим всичко, е, което е необходимо, за да ограничим практиките, непримливите практики в това отношение. Колегата Дали работи в областта на рекламата а, и алкохола. А, трябва да кажа, че аз в рамките на моите а, правомощия много добре работя съвместно с господин Дали по този въпрос. А, освен това, трябва да кажа, че всички въпроси, от, свързани с акта за единния пазар, ме интересуват най-живо. Трябва да кажа, че много се радвам на успеха, който постигна конференцията, организирана от комисията. Там говори е, е, е председател на комисията Барозо. Е, работата беше много интересна. И е, ако ви не намирате нови предложения е, за през 2012 година за солидарните фондове. Това е защото подобно предложение бяха направени през 2011 година. Но, но, но и господин Таяни работи за по-добре на статута на кооперативите и на съвместните взаимоспомагателни дружества. Същото се отнася и за предприятията в, в област, тази област. Но опитът ни до сега е доста, много, доста полезен. Доста положителен, извинявайте. Така по отношение на цифровия пазар. Не може да намерим решение с един замах на всички решения, на всички проблеми. Ще представя в скоро време предложение за авторските права във връзка с цифровия пазар едно по едно се опитваме да преодолеем пречките, които сега за сега забавят напредъка в това отношение. Знам, знам това, което споменахте. Има и други примери. Примерно iTunes беше нещо, което беше се сблъска с пречки в Полша, но всичко това беше преодоляно. По отношение на неприемливите търговски практики, преди лятото ще имаме предложение. Надявам се да държим обещанието си. Господин Майер повдигна въпросът за приложението. Мисля, че особено важно е а тук работим с генерална дирекция, която се занимава с общия пазар, и благодаря Дамозе също повдигна въпроса. Това е въпрос за доверието, което гражданите ще имат в нас. Преди да приемем нови текстове, трябва да сме сигурни, че съществуващите закон, закони, съществуващата нормативна уредба се спазва, съществуващите закони се изпълняват. И опитваме се да проследим как това става и дали става във всички страни Срещал съм се с стотици, 700 е, е, мисля са срещите, които съм осъществил. Някои от тях до сега не бяха виждали е, как изглежда европейския комисар. И именно за да може да се види как се работи. 800 такива служители работят за изпълняването на тези директиви. Директивата за услугите, директивите за единния пазар и съответните правителства транспонират тези директиви с всички сили. Как да осигурим а, наблюдение на изпълнението на съществуващите директиви? В някои случаи а, разбира се, когато има нарушение, трябва да прибягваме до, до, до, до, до санкции. Дори някои от големите страни членки не транспонират съществуващите директиви така както се следва. Е, трябва да се придържаме към принципа изпълнението да бъде средлено страна по страна. Става дума и за обществените поръчки, и за други въпроси, които се повдигнаха. но когато става дума за започване на процедура за нарушение, въпросът е преди всичко да убедим страните членки, че става дума за наш общ интерес. Понякога това опира до служителите в национален и регионален мащаб. много пъти от тях и от, от, от националните усилия зависи качеството на тези услуги. Искам а, да ви обед... уверя, че по този въпрос а, съобщението, с което се ангажира и председателя на комисията, ще бъде публикувано преди края на годината. Става дума и за това, по което, говори, по което работи а, комисара Алмуня и директивата за услугите от общ економически интерес. Както казах, председателя на комисията се ангажира пред вас да бъде представен този текст в най-кратки срокове. Госпожа Вайсгебер напомни за своята тревога, но целта на на документа, който ще ви предложа, е свързан с правната сигурност. И когато малките и средни предприятия е, кандидатват за концесии в други страни, те трябва те ще бъдат, ще го правят по-лесно, ако познават правните рамки. Но в момента няма подобна правна сигурност за концесиите. Знам за какво става дума, знам какво ви тревожи. Работя от 20 години в тези области. съвсем не искам по какъвто и е начин да пречем на малките общини или на малките предприятия, които се борят да получат концесия. А, а не трябва да има и ограничения по отношение на а, сроковете за концесиите. Това е нещо различно. Не трябва да има подобни ограничения в срока на концесията. В... Аз съм бил министър на околната среда